Good afternoon. I declare the meeting. Добър ден. Нека да започнем работата си. Първо, колеги, поздравления за всички вас, за това, че сте избрани или преизбрани и че сте избрали е, тази прекрасна комисия. Мисля, че ще работим отлично през следващите 5 години. Заседанието се предава по интернет. На разположение са всички езици. Моля, проверете дали сте донесли картата си за гласуване. Както знаете, целта на заседанието е да се отчреди бюро на парламентарната комисия чрез избиране на председателя и заместник-председателите. Редът ще е следният. Първо се избира председател, след това се избират заместник-председателите. Трябва да прочета имената на заместниците. Андрей Новаков замества Петри Сарвама, Микола Шпекса замества Микела Ривази, колегата Крамен Таубър замества Даниел Фройнд, Константино Сарманитис замества колегата Омарджи. Ако има други заместници, трябва да ми съобщите Политическите групи трябва да ми го съобщят. От Обнови Европа Катерин Че замества колегата Ричи. Има ли други? Не. Проверка дали има кворум. Кворумът е достигнат. Моля за номинации за председател. Господин Стеховски. Госпожа председател, бих искал да предложа за председател на тази комисия Моника Холмайер. Тя е много опитен и ентусизиран член на Европейския парламент. Аз съм много щастлив, че мога да я представя като кандидат за председател на тази комисия. Благодаря. Трябва да попитам дали Моника е съгласна с тази номинация. Съгласна съм, госпожо председател. Микрофон за председателя, моля. I verified already that the candidate is a full member of the Кандидатката е пълноправен член на комисията. Сигурна съм, че е попълнила и декларациите за финансов интерес и за етичния кодекс. Тя потвърждава. Благодаря. Ако няма други предложения, предлагам да изберем председателката с ръкопляска. Моника, please come in to take your chair and uh, good luck to all of you for the... Благодаря много. Успех! Dear colleagues, uh, first I would like to thank you very much and Уважаеми колеги, първо да ви благодаря. Уверявам ви, че ще се опитам да бъда възможно най-добрата председателка. Ако имате възражение, ако смятате, че има нещо, което мога да правя по-добре, Кажете ми го, ако искате да обсъждате определени теми с мен, винаги можете да се свържете с мен. Благодаря ви много за това, че ме избрахте за председател. Сега продължаваме с избора на заместник председател – Имаме кворум, това вече е потвърдено. Има ли промени при заместник членовете? Не. Няма такива промени. Същите са заместниците, които прочете Мартина. Записваме си. Благодаря. Моля за номинации. За втори председател, казва председателката. Е, Алегерea dumneavoastră în funcția да președinte. Благодаря много. Поздравления за това, че бяхте изправена. Казвам се Клаудия Оманда, координатор от групата на социалистите и демократите. С голямо удоволствие предлагам за първи заместник председател колегата Изабел Гарсия Муньос. Äh, Благодаря, е, скъпа колега Минюс. Е, Минюс е, приемате ли номинацията? Съгласна ли сте с номинацията? Será un placer, lo acepto. Приемам с удоволствие. Äh, Благодаря. Вие сте редовен член на тази комисия. Е, същия въпрос, който поставиха на мен, е, постави на вас. Е, подадахте декларация за имотно състояние, както и декларация за изпълняване, спазване на кодекса за добро поведение, попълнени и подадени. Да. Тогава ще преведем гласуването по време, по, чрез ръкопляскания. Ако няма проблеми, моля, ръкопляскайте. Ich beglückwünsche meine Kollegin und Поздравявам колегата и я моля да заеме мястото си на трибуната до нас. Äh Сега стигаме до избора на втория заместник-председател. Моля, представете номинациите. Благодаря много. От е, името на група на социалистите и демократите предлагам колегата Катерина Киничи. Предлага се Катерина Киничи. Има ли други предложения? Господин Шарк. От името на групата Идентичност и демокрация предлагам господин Адина Офи. Значи, второто предложение е за колегата Адинолфи. И тъй като имаме двама кандидати, всъщност пропуснах да попитам дали е, е, титуляра, е, дали приема. Катерина, е, приемате ли Адинолфи? Да, приемам. И тъй като имаме двама кандидати, трябва да поставя въпроса за декларациите на взаимотно състояние и кодекса, спазвали кодекса на, на за добро поведение. Попълнили ли сте съответно двата формуляра? Да, преправя. изпълнила съм всичко според процедурата. Госпожо колега, колега Агдинов, и да, спазил съм процедурата. Значи и двамата кандидати се из... отговарят на съответните условия. И тъй като имаме двама кандидати, ще трябва да проведем тайно гласуване както предвижда регламента. Съгласни ли сте да гласуваме с е, електронните, да гласуваме електронно, ако обичате. Е, аз, е, колегите ми остават на трибуната, но аз трябва да бързо да си взема картата. Vielleicht ist es sinnvoll, zunächst einmal eine Testwahl durchzuführen, weil viele von uns... Да, разумно е следващия път да проведем пробно гласуване, защото мнозина от нас са, може да не са си взели картите, имаме и нови. Значи всеки има право на един глас, разбира се. Значи НП имат право на 7, социал-демократите 6, Обновете Европа 4, Зелените 3, и е, ИД3, е, ЕКР3, е, зелените и ГУЕ 2, ГУЕ и Енгел 2 и независимите 2. Значи ще приемем този, който който е с, получил абсолютно мнозинство на първия е, тур. На втория, между кандидатите, които имат най-много гласове, като е, е, ако има е, равен резултат, е, по е, старшия кандидат ще е, бъде избран. Сега да направим една, един пробен, едно пробно гласуване. Значи, може би е най-добре да значи зеленото копче е за, за, гласувам за, в средата е за въздържали се и дясното е за, за против. Значи зеленото е за. Е, обявявам е, гласуването за, за открито. So, die Wahl ist geschlossen. Край на гласуването. Е, Двадесет и един гласа всъщност значи по азбучен ред първо с зеленото господин Адинолфи, с зеленото с червеното Катерина Киничи. Значи с зеленото копче ще гласуваме Адинолфи, с, зеленото, с червеното копче Катерина Киничи. Разбрахте ли всички? няма да има въздържали се, няма да се броят въздържалите се. Значи, в рамките на гласуването може да се, корек, да се коригирате между зелено и червено, но след е, като приключи гласуването, вече промени не могат да се е, правят ако сте се объркали е, по някакъв начин, при този вид гласуване след е, обявяване на края не може да, помари, да е, промените. Значи зелено Агинолфи, червено Катерина Каничи. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. За Катерина Кеничи има 18 гласа, за колегата Адинолфи 7. Колегата Катерина е, Кеничи всъщност е избрана. Тя има абсолютно мнозинство от гласовете. Ich darf dich, Katharina, damit bitten, zu... Катерина, ще те помоля да си вземеш мястото до нас. И така стигаме до избора на третия заместник-председател. Ще помоля за предложения. От името на групата Renew искам да представя кандидатурата на госпожа Мартина Длабаева der lange Name, da mache ich bestimmt wieder Fehler bei Shabar. Ще, е, ще го кажа само с първото име, защото сигурно при фамилното ще сбъркам. Е, скъпа Мартина, е, да те попитам, скъпа Мартина, да те попитам дали, както и другите кандидати, дали си попълнила съответните декларации за финансови интереси и кодекса за поведение. Да. И втория въпрос. Дали, разбира се, приемаш е, тази кандидатура? Съгласна ли си? Да. Значи, е, тъй като няма втори кандидат, е, с ръкопляскане да приемем, да изберем Мартина. Ще те помоля Заповядай на президиум. И така, значи е, и според това гласуване, тук четири силни жени имаме на трибуната, сега поне един мъж трябва да изберем. Стигаме до избора на четвъртия е, заместник. Е, предложения, моля. Уважаема госпожа председател, поздравления е, за всички жени, които бяха избрани. Много се радвам, че има много жени сред председателството на нашата парламентарна комисия. Искам да представя една силна кандидатура на мъж, Томаш Дойч. Е, пет години е в тази комисия. Неотарен е, ориентиран е към намиране на решения. и е посветил много усилия на борбата срещу корупцията в много страни, така че се радвам, ще се радвам, ако гласувате за него. Други предложения? Няма. Тогава да попитам Таваш Дойч дали приема номинацията. Първо да попитам кандидата дали приема. Приемам попълнали си съответните документи. Подал съм всички документи, отговаря. Имате думата сега. От името на групата на социалистите и демократите искам а, да помоля за тайно гласуване по тази номинация. Значи има молба да се гласува тайно за този, тази номинация. Е, ако сте съгласни социалисти и демократи, да го направим по, е, с, с картите по електронен път. Трябва ли отново да, да правим проба, пробен, е, пробно, пробен избор? първо да попитам, е кой е съгласен с предложението да се гласува тайно? Трябва поне е, шестима члена да са съгласни, иначе не можем да проверим тайно гласуване. Повече от шест са, така че ще гласуваме електронно. Good durch den grünen Knopf, oder? Die grüne Taste bedeutet, dass äh, Sie für den Kandidaten Значи, зеленото копче е за, червеното против. Въздържали се няма да има. Да правим ли, да правим ли пробно гласуване? Не. Отново да добавя, че корекции могат да се правят само по време на избора, не след като е обявен край на гласуването. И с това обявявам за открито гласуването. Гласувайте, моля. So, damit darf ich den Wahlvorgang für geschlossen. Край на гласуването. 11 äh, за, 6 э, против, 3 въздържали се, те не се броят от от 20, э, значи э, господин Штольц постига пълно множество по този начин. Ще ви помоля да ни допълните, да допълните нашата група като последния заместник е, е, председател. Mitteilungen, Argumente, Mitteilungen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 че е, е като е, представители на тази комисия е, си, е, ще се радвам, ако си вършим работата, вземем при сърце работата си, така както са работили в тази комисия в предходните години и бих се радвала, ако успея да продължа е, доброто наследство и така да поддържаме това добро е, име на тази комисия. Е, надявам се да си сътрудничим добре, както казах началото е, с отворено сърце и е, така очи съм и уши към всички вас. Е, ще се вслушвам във всичко, което имате да кажете. Е, надявам се да работя добре с е, е заместник-председателите. Поздравявам е, ги и тях. Е, е, благодаря на вас за избора. Желая ви приятен ден. На 24 е, юли е последното заседание, на което Европейската комисия, Сметната палата и външната и научната служба ще бъдат на техните отчети ще са на разположение и ще надявам се, че ще си свършим работата тогава. Благодаря ви за отличната дисциплина по време на този, това заседание.